на прозрачността и е, подобряване на лесното разбиране на текста. Това са изменения като изменение 66, например. Напълно го подкрепям, както и господин Бернингер. Благодаря ви. Благодаря, казва председателят. Благодаря и на всички членове, които взеха участие в е, дискусията. И така може да продължим с следващата точка от дневния ред, а именно точка 5. Предвидели сме половин час за разглеждане на тази точка и ще ви призова от самото начало да имате предвид е, този срок, тъй като в 11 е, часа и 10 минути ще започнем гласуване. Виждам все повече хора, които влизат в е, залата и това ще продължава по този начин до 11.15, така че моля ви, нека да се постараем да разгледаме тази точка от дневния ред за 30 минути. Тук сме за да разгледаме измененията относно предложението за създаване на програмата Права и гражданство за периода 2014-2020 година. Докладчик е госпо... колегата Кинга Гънц. Внесени са 114 изменения, които се добавят към 45-те изменения в поначалният доклад, който ни води до общ брой 185 изменения, внесени по първоначалното предложение на комисията. Тук работим в рамките на правил номер 50, т.е. споделяме това досие с измененията с комисията по а, заетост и комисията по бюджет, но нашата, но нашата комисия е водеща по този доклад. Може би ще чуем и няколко думи от представителите на съвета и на Европейската комисия, ако обаче те ни обещали да останат съвсем кратки. Също така приветстваме и докладчика на Европейския социален економически и социален комитет, господин Боланд. Виждам, че той е сред нас. Благодаря ви за присъствието. И така първо ще чуем докладчика, госпожа Гьонц, след което ще започне дискусия. Госпожа Гьонц, имате думата. Във вашите вставителни думи казахте, че има 158 изменения, които показват, че интересът е много висок. За някои членове ние споделяме обща отговорност. За това а, а, трябва да вземем предвид и измененията, направени от комисията FEM и Employment. Те и в двете комисии са повече от 100. Комисията ФЕМ ще гласува тези дни, днес или утре, а Комисията по заедостта на 9 октомври. Познавайки обаче какви са измененията, мисля, че можем да започнем работа по компромисите, защото в противен случай няма да ни стигне времето. На 26 ноември трябва да гласуваме в нашата комисия. Започваме работа по изработване на компромисите. Назначили сме някои предварителни срещи с комисията, за да можем да опознаем позициите си по-добре. Искам да споделя с вас някои от по-проблемните моменти и от тези моменти, които са във всеки случай ще бъдат обект на дискусии. Много изменение се отнася до темата за дискриминацията. Някои използват формулировките от хартата, други от договор. Мисля, че трябва да изберем едната от двете формулировки, за да може да имаме по-силна позиция в преговорите с съвета. Има още нещо, което трябва да обсъдим. Това е въпроса за езика. Много изменения казват, че търговата трябва да се обявяват на всички европейски езици. От една страна това е добре, но забавя процес. Мисля, че трябва да се разберем за нещо друго. друг спорен момент от предложението, дали делегиране или прилагащ акт. По същия начин, както в програмата Правосъди, говорихме с докладчицата Сянка по програма Правосъди. От една страна искаме да упражняваме влияние върху годишната работна програма, но въпросът е доколко ще забавим процедурата, защото забавене ще се очаква. Така че и този въпрос трябва да се обсъди още веднъж. Подобно на програмата Правосъдие има много изменения, които предлагат като бенефициенти конкретни организации. Смятам, че трябва още веднъж да обсъдим дали да е, е, споменаваме поименно организации или по-скоро не. В комисията по заетостта Жан Ламберт е докладчика. Той е член и на нашата комисия и смятам, че ще работим много добре заедно. и Изобщо работим много добре заедно и с комисията ФАМ, където Регина Бастус е докладчика. Бих искала да благодаря на всички, които внесоха изменения и на докладчиците в Сянка, които участват в работата още от самото начало и в консултациите с гражданските организации. Едно от предложенията, между другото, е, е за промяна на името на програмата, за да се включи аспекта на равенство. Програмата в момента се нарича Права и гражданство, но организациите се споразумяха, че че от тази програма могат да се възползват всички на територията на Европейския съюз. Благодаря ви още веднъж за помощта. Смятам, че доклада ще стане добър, много добър. Благодаря, госпожо Гонц. Предлагам първо да дадем думата на комисията на мадам Мишу и след това на комисията. Благодаря докладчик. Толкова добре обобщи е, всички внесени изменения, че аз мисля, че в тези а, теми, които тя посочи, са точно темите, които се нуждаят от още малко а, обсъждане. предложението не се ограничава само с гражданите на Европейския съюз. Хоризонталните въпроси трябва да бъдат решени на хоризонтално равнище. И мисля, че а, е, тази програма а, е, е, работи за засилване и защита на правата на а, човека. Това трябва да бъде записано и в а, окончателния текст. Мисля Флоридис от съвета за две минути. А, Общия частичен подход на съвета по предложението на комисията също включва това и заглавието да съдържа и е, елемента на е, равнопоставеност, наред с правата на и гражданството. По специфичните цели се включва превенцията и борбата с насилието срещу малки деца, а, а, уязвими групи, групи в а, риск. Проектите ще се финансират от програмата за потребителите. годишните грантове е, ще бъдат не по-малко от 56%. По специфичните цели програмата насърчава равенството между мъжете, жените, равенството между половете като цяло. Що се отнася до организациите, които са споменати по същия начин, както в програмата Правосъдие. Те могат да участват заедно, трябва да бъдат с идеална цел. Индикаторите са същите, като в програмата Правосъдие. Съветът е определил специфични критерии, които трябва да се вземат предвид при мониторинга и оценката на програмата. Кипърското председателство ще проведе техническа среща, за да а, хармонизира а, измененията. Господин Болан от името на економическия и социален съвет. Thank you, uh, Mr. President. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ми дадохте възможност да участвам в разискванията ви по тази толкова важна програма. Малко сме загрижени във връзка с това, че обединяването на две програми може да отслаби ефекта. Следим разискванията на ниво комисия На този етап оценявам помощта на вашия докладчик, както и на други ваши колеги. Това ни даде възможност да отправим наистина силно послание, което е следното. През следващите 7 години, това е периодът за реализиране на програмата, Правата на гражданите трябва да са в сърцевината на всички наши дейности и програми. Най-вече, що се отнася до правата на жените и групите изложени на риск. Целта на програмата е да укрепи правата на тези групи. Опасяваме се, че предложенията за промени в програмата ще отслабят ефекта и най-вече върху жените и изложените на риск групи. Това бе всичко от моя страна. Благодаря ви за това, че ни дадохте възможност да участваме в днешната ви среща. Благодаря на докладчиците и на всички ваши колеги за съдействието. Много ще се радваме, ако можем да участваме в процеса на работа и в разискванията и в бъдеще. Председателят, благодаря ви. Сега започваме разискванията по тази точка, като отново ви припомням, че нямаме много време. Ще дам думата на докладчиците в сянка, колегите Анджелили, Викстрем и Ламберт. Госпожо Анджелили, моля да се ограничите в рамките на две минути, тъй като в 11 часа трябва да започнем гласуването. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на колегата Гьонц за извършената работа. Внесени са редица предложения за изменение, но е очертан и общ курс. Обединили сме се около това, че сред приоритетите ни трябва да залегнат укрепването на ценностите и идеята за недопускане на дискриминация. Тази идея трябва в максимална степен да залегне в програмата и да бъде отчетена максимално във всички мерки по нея, като се постави ударението върху уязвимите групи. Именно тези лица и по-точно жените, малолетните и непълнолетните, групите изложени на риск, възрастните хора и хората с увреждания трябва да са обект на особена закрила. Изтъкваме и това колко е важно да се отчете факторът пол, особено като се има предвид положителният опит с програмата DAFNEM. Наблягаме и на това, че програмата трябва да се използва за борбата срещу и превенцията на домашното насилие. И накрая няколко думи за малолетните и непълнолетните. Най-вече, що се отнася до отвличането на малолетни и непълнолетни. Трябва да се борим с това явление. Ето защо е важно в програмата да се осигури участието на всички от тези, които могат да допринесат за нейната ефективност, като неправителствени организации, съществуващи на европейско равнище мрежи и хармонизирани услуги. Председателят Сесилия, Имаш думата. Толкова съжалявам, господин председател. Водят се много интересни, вдъхновяващи разисквания на двустранна основа. Препоръчвам на всички да водят такива разговори. Полезни са. Благодаря на докладчика за чудесната работа. Обикновено тя наистина работи отлично. Благодаря и за готовността за компромис, която прояви спрямо колегите от други политически групи. Това направи работата ни още по-интересна. Предложението предвижда сливане на действащите към момента програми. С това ще се повиши ефективността и ще се отдаде дължимото внимание на всички заинтересовани страни. Внесла съм няколко изменения, в които предлагам точно това. Опасявам се, че няма в достатъчна степен да се постави ударението върху равнопоставеността. Приветствам изменението, предлагащо промяна в точка четвърта от текста на комисията. Тук се визират конкретните цели. Списъкът е прекалено дълъг. Мисля, че конкретните цели трябва да се уредят по-отделно. Така всяка от тях ще получи дължимото внимание. Предлагам към целите да се прибави и ксенофобията тъй като ксенофобията е източник на голяма загриженост в редица държави членки. Вече станахме свидетели на ужасните последици, които могат да проистекат от нея. Тъй като ксенофобията излага на опасност европейските ценности, е важно да поставим акцента върху нея. Предлагам да се визират в текста и хората с увреждания и зачитането и съблюдаването на техните права. Правили сме това и в миналото. Мисля, че трябва да го направим и в този текст. Що се отнася до дискриминацията на основа пол, мисля, че тук трябва да добавим и дискриминацията на основа полова идентичност трябва да се отчете и работата, извършвана от неправителствени и други организации в тази област. Винаги трябва да им предоставяме подкрепата, и като днес за НПО не е лесно да работят на територията на Европейския съюз. Разбира се, проектите по програмата могат да бъдат ефективни единствено, ако бъдат адекватно финансирани. Затова трябва да запазим достатъчно ниво на финансиране за тези проекти. Като цяло съм удовлетворена от Работата е извършена от докладчика. Нашата група ще я подкрепи. Ако има още нещо за доусъвършенстване, ще можем да го обсъдим с докладчиците в сянка. И нека не забравяме, че целта на този доклад е, както винаги, европейската добавена стойност. Благодаря, госпожа Ламберт, за две минути. Благодаря ви. Бих искал да благодаря и на колегата Кинга Гюнт за отличното ни сътрудничество. Вярно, е, че работим по този доклад и в комисията по заетост и се опитваме да намерим добрите точки с работата на тази комисия, за да се движат измененията ни в една и съща насока. Мисля, че всички приветстваме идеята за промяна на заглавието. По този начин по-добре ще се отразят целите на тази програмата. Въпросите, свързани с защитата на данните, също попадат в приложеното поле на тази програма и мисля, че можем да постигнем добро компромисно изменение между различните изменения, подадени в тази насока. До голяма степен съм съгласна с казаното от е, останалите докладчици в сянка, но все още има един въпрос е, за правата на потребителите и това как те се вписват в цялостният пакет. Струва ми се, че тук досието е малко по-различно от въпроса за правата на пътниците, например, където се засягат някои от елементите за последващи действия по програмата DAFNE, например. Така че, действително бих искала да чуем мнението на колегите как може да се справим с този въпрос. Благодаря ви. Но да има госпожа Ромеро за две минути. Благодаря, господин председател. Бих искала да кажа няколко думи относно философията, която е в основата на програмата Права и гражданство. Основната цел тук е упростяването, но не бива да забравяме и какви са приоритетите на тази програма. разделът от програмата, свързан с превенцията на зависимостта от наркотични средства. Според мен ни дава възможност да отпуснем средства за борба с някои видове насилие. Всичко, пак казваме въпрос на философия на отделяне на средствата, но в рамките на програмата Дафне непрестанно подчертавахме колко е важно да се обърне внимание на насилието, основаващо се на пола. А като виждате, принципно за от посветен на наркотиците са предвидени сравнително ограничени средства. Въпреки това обаче обсъждаме въпроси относно разликите между мега и твърда дрога и други подобни въпроси. Не мисля, че наркотиците изобщо трябва да попадат в природното поле на тази програма. Това е въпрос, който трябва да се разглежда в програмите, свързани с общественото здраве. Ако включим и наркотиците и тук, те много бързо ще ще привлекат повече внимание в сравнение с програмата за защита на насилието, предизвикано от възоснова на пола. Както виждате, в момента програмата не представлява всъщност само 1% от общите години средства по програмите за правосъдие. Благодаря ви, казва председателят. Сега се връщаме отново на госпожа... Да, отново думата госпожа Гьонц за заключение. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на колегите за всички направени компромиси, коментари. Обобщихте Основният ни дилема относно този доклад, от една страна тази програма е наследява три предварително съществуващи програми. Самата идея може би е добра, но въпросът е до каква степен ще успеем да постигнем всички цели с предвидените средства. Говорим за Европа на гражданите, но изграждането ѝ е свързана с финансови средства, които обаче очевидно не са налични в момента. Ако сравним бюджетите на трите предишни програми и настоящата програма, която обсъждаме, става ясно, че има значително намаляване на финансовите средства. Трябва да видим как можем да постигнем и консенсус по отношение на целите. Не бива да имаме прекалено много цели за ограничените средства, с които разполагаме. Едновременно с това не бива и да пропускаме важни приоритети, заложени в предишната програма DAFNE 3, например. Това според мен е основната дилема, под която е изправена нашата комисия и трябва да намерим някакво разрешение на този проблем преди да изготвим позицията си за преговори. А искам се върна на нещо споменато току-що от Джин Ламбърт, а именно въпроса свързан с правата на потребителите и защитата на правата на потребителите. Има друг фонд, който се занимава с този въпрос и тук отново мисля, че трябва да намерим някакво приемливо за всички решение. Тоест, трябва да намерим начин да включим правата на потребителите в тази програма, без да допускаме припокриване между двете програми. Отново бих искал да благодаря на всички колеги за сътрудничеството, както и за сътрудничеството на Европейският економически и социален комитет – Работим отлично заедно с тях, за което искам още веднъж да им благодаря. Председателят, благодаря госпожо Гант. Остава ни само да определим датата за ориентировъчното гласуване. То ще се състои на 26 ноември тази година. И така може да продължим с следващата точка от дневния ред отново за 30 минути, тъй като пак ще ви припомня, ще гласуваме в 11 и 10 минути. И така продължаваме с следващата точка от дневния ред. Програмата Европа за гражданите за период 2014-2020 година. докладче господин Зого. Ще разгледаме неговото проекто становище, след което ще определим крайния срок за внасяне на изменения. Най-напред ще чуем господин Сого, след което ще дам думата на колегите, които биха искали да направят коментари. Но пак ви припомням, че за да спазим сроковете, определени от Комисията по културни въпроси, която е водеща по това досие, трябва да се съобразим с крайния срок за внасяне на изменения, който е по-рано, колкото бяхме предвидели. И така първо дам думата на докладчика господин Зогор. Благодаря, господин председател. Наистина сроковете ни са много кратки. Участие, тъй е като Комисията по културни въпроси не успя да постигне споразумение с съвета основно правното основание правната служба на Европейския парламент по искане на Комисията по културни въпроси заяви, че, тук, че тази програма има две основни цели. Първата е свързана с опазване паметта на миналото и втората е свързана с засилване на капацитета за гражданско участие на европейско равнище. И според правната служба нито една от две, тези две цели не е по-важна от другата. Ето защо Европейската правна, правната служба на Европейския парламент стигна до че тук имаме нужда от двойно правно основание. Становището на правната служба се различава от становището на парламента основно по две по два основни елемента. Първо, законодателят трябва да реши дали двете го споменати цели са с еднаква важност или целта за опазване на паметта на практика е, е част от целта за увеличаване на капацитета на, за гражданско участие. Следващия въпрос е дали членове 352 и член 367 могат да бъдат използвани като двойно правно основание. И дали двете процедури са съвместими. Че сключването на думата дух, тук се изгражда един мост, така да се каже, между минало и настояще. Според нас програмата трябва ясно да показва, че европейската интеграция с ръководите европейски дух или възможно най-голям брой граждани трябва да бъдат приобщени към този европейски дух добавянето на изразът европейски дух към програмата Европа за граждане трябва да засили възможността за създаване на проекти и привличайки хора, участващи в международни проекти. В Европа няма физически граници и всички споделяме по този начин можем да обменяме своята, своето културно наследство, своята културна идентичност и да изградим а, и да надграждаме върху общоевропейските ценности, които се изграждат от 50 години насам. И като споменахте, крайният срок за внасяне изменение е 26 септември. Председателят, благодаря ви. А сега давам думата за разискване. Виждам, че думата иска госпожа Герока. Моля, заповядайте. I would like to bring up on these dossiers. Aha, it turned off for some reason. Okay, so the commission proposal... Предложен, Приветствам а, това, че комисията е включила ромите като една от фокус групите на програмата Европа за гражданите. Това е много обещаващо за нашата комисия, която се бори за Европейската стратегия за ромите. Смятам, че онези граждани, е, които по економически причини са е, сменили държавата си на пребиваване в Европа, изпитват големи трудности при упражняването на техните права. Е, мисля, че е много важно да се придържаме към програмата, защото Това е от особено значение за регионите, където европейският дух не се усеща и то е като някакъв план за бъдещето. Благодаря ви много. Благодаря. Госпожа Гонц има думата. Е, ще започна с един коментар за правното основание на е, този дебат. защото това е един от основните въпроси. Никога не мога да разбера защо говорим за Европа на гражданите, след като имаме проблеми с програмите, които целят именно насърчаване на гражданството. Имаме програми от типа на Европа за гражданите. Желая наистина да постигнем успех в тези програми. Непрекъснато се оплакваме от евроскептицизъм, ниско участие на изборите, слаба подкрепа за европейските каузи в страните членки ето за това е важно да имаме силни програми за ромите и за онези, които не знаят какви са правата им, не знаят колко важен е Европейския съюз в тяхното ежедневие, не знаят по какъв начин Европейския съюз засяга а, техния живот. А, смятам, че трябва да бъдем силни и да се борим за тези програми и за това те да бъдат силни. Благодаря председателя, госпожа Ромеро. Благодаря, господин председател. Разбира се, че тази програма е важна, но в момента положението в Европа е точно такова, каквото го описа госпожа Гънц. Аз съм загрижена, защото не знам дали тази програма ще доведе до очаквания резултат. Програмата трябва да покаже ефективност, но поради недостатъчното финансиране е важно а, да помислим и за включване на а, а, а, паметта за историческото развитие. Това също трябва да бъде част от програмата, както подчерта а, докладчика. А, искам да подчертая, че е много важно да се включат и мълцинствата, защото такива не са само ромите, но и мигрантите, които живеят в Европейския съюз. Техният дял е много голям. Наистина апелирам към това да се включат мълцинствата в този доклад. Трябва да се насърчава в тази програма и участието на гражданите, въпреки че финансирането не е достатъчно. Благодаря, госпожо Ромеро. Госпожа Макентоя. Благодаря, господин председател. Аз съм загрижен относно цялата идея на тази програма ние възнамеряваме да похарчим 229 милиона евро за засилване на интеграцията. Никак не се радвам на това, не се радвам на това да насърчаваме сближаването в Юруп. Не подкрепям господин Барозо, който иска да се създаде федерална е, Европа. Смятам, че се обръщаме в посока към пропаганда, а не толкова към е, информация. А, ние не просто насърчаваме участието в изборите, ние отиваме по-далеч от това и това не е начина по който трябва да се харчат парите на дънакоплаците. Господин Согор сега има думата за заключителни думи. и да каже какъв е крайният срок за внасяне на измененията. Аз... Е, Само да отговоря на госпожа Макентайр. Член 3 за структурата на програмата, в него никъде не се казва за федералните стремежи на господин Барозо. В него се говори за срещи на гражданите и, и, и така нататък. Става дума за това европейските граждани да имат възможност да се срещат и да, спод... и да обменят културни ценности. Не смятам, че е, е, парите за тази програма ще бъдат хвърлени за федерализирането на Европа. Първо се надяваме, че Комисията по култура ще може да се споразумее с съвета относно правното основание и то да се споразумее в един европейски дух. Добре, казва председателя. Крайният срок за внасяне на измененията е 26 септември. Толкова по тази точка от дневния ред. Е, е, предстои гласуване. Гласуване по 4 доклада. От 11.10 започва гласуването. Имаме още 20 минути. Нека да направим почивка. за да дадем възможност на онези, които са планирали да пристигнат в 11.10 за гласуването, да участват в него от самото начало. 20 минути прекъсване. Продължаваме работата след а, тези 20 минути. Това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 again. Dear colleagues, ladies and gentlemen, honourable members, please take your seats. Уважаеми колеги, моля заемете местата си. Moi, moi, je viens à pas trop Председателят, колеги, моля заемете местата си. Предстои ни поредица от гласувания. Припомням ви, че е много важно да вземете със себе си електронните си карти за гласуване. Саймън, моля да ни дадеш още един момент, защото чакаме списъка си за гласуване. Групата на ЕНП все още няма списък за гласуване. Are you all set? Do the different political groups have the voting lists? Председателят. Всички политически групи ли разполагат вече със списъците си за гласуване? Моля за тишина. Всички политически групи Разполагат ли вече с списъците си за гласуване? Приготвихте ли си електронните карти? Моля за вашето внимание. this is the first. This is the first. We have four votes. Предстоят ни четири гласувания. Електронни гласувания по четири текста.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 Госпожо Холмайер, желаете ли да вземете думата преди да пристъпим към гласуване или можем направо да гласуваме? Моника Холмайер. Господин председател, искам съвсем накратко да благодаря за сътрудничеството. Опитвахме се да си сътрудничим тясно. Не винаги успявахме да постигнем компромис.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 Против? Въздържали се? Нека проверим електронно. Гласуваме електронно по изменение 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 23 гласа за, 35 против, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по целия текст на становището с измененията. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 51 гласа за, 4 гласа против, 3 въздържали се. Поздравления за госпожа Холмайер. Текстът се приема. Преминаваме към второто гласуване. Госпожа Фаджон, благодаря, господин председател. Нека ви помоля да продължим не с доклада на Едит Бауер, а с текста, който трябваше да гласуваме след него, защото току-що получихме списъка си за гласуване за доклада на Едит Бауер. Председателят. Добре. Ако никой не възразява, ще продължим с последващия доклад. Ориентировачно гласуване за директивата относно минималните стандарти за приемането на лица, търсещи убежище. Докладчик е господин Масип Идалго. Можете да вземете думата, ако желаете. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Днес приключваме работата по това досие, която тече вече от около 5-6 години, започна още в рамките на миналия парламентарен мандат. Благодаря на колегите Папа Николао, Патрисия, Ламберт, както и на сътрудниците тук в парламента. Те внесоха огромен принос в работата по текста. Благодаря специално на Мария Гандолфо. Тя вече почти може да се нареди сред докладчиците по тази тема. Благодаря специално за широката подкрепа, която получих. Още веднъж специално благодаря на Мария Гандолфо. Без нейната помощ все още щяхме да се борим с този доклад. В доклада са залегнали цели, на които много държим, свързани с търсещите убежище и правата и свободите в Европа. Много се радваме, казва председателят, че работата по това важно досие бе организирана така, че успяхме да приключим. Става дума за работа по пакета за обежището. Кой е за текста на споразумението? Против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме към одобряване на текста на споразумението. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 45 гласа за, 9 гласа против, 4 въздържали се. Текстът се приема. Поздравления за господин Масип. And we're moving now. И сега, ако вече сте получили списъка си за гласуване, се връщаме обратно на предходната точка. Проекто доклад на Едит Бауер за консулската защита за гражданите на Съюза в чужбина. Fifty-five. Fifty-five Today morning. okay. We got the feeling here that we, we got some, some... Оставам с впечатлението, че гласуването ще бъде доста сложно, така че моля ви да се съсредоточите. Започваме с компромис 6. За, против, въздържали се, приема се. Афет 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Добре, ще проверим. Проверяваме електронно изменение Афет 6. No, excuse me, excuse me, I, I got it wrong myself. Извинете, аз самият се обърках. Край на гласуването. 28, за 28 против и 2 въздържали си. В такъв случай изменението се отхвърля. Продължаваме с изменение 67 за против. Нека да проверим. Струва ми се, че ще бъде същия резултата. Проверяваме. Моля, гласувайте. Да The vote is closed. Прекратете гласуването. 22 за, 36 против. Тук съвсем ясно отхвърляме изменението. И така продължаваме. Изменение 66 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. Афет 8 за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим? Добре, проверяваме АФЕТ 8. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 33 за, 25 против. Приема се. Изменение 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 е отхвър е оттеглено. 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение Юри 6 за, против, въздържали се, да проверим. Проверяваме Юри 6. Моля, гласувайте. Гласуваме по Юри 6. Добре, прекратете гласуването. 28 за, 30 против, отхвърля се. 74 е отеглено. Юри 7 за, против, въздържали се, приема се. Това оттеглени изменения, стигаме до изменение 77 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Приехме Афет 8, така че Юри 8 пада. Добре, ще гласуваме по Юри 8. Извинете, казва председателят. Преди компромис 7 гласуваме по Юри 8. Моля гласувайте. За, против, въздържали се, приема се. Юри 8 се приема. И така, отново се връщаме на компромис 8. За. Вече гласувахме компромис 7, сега гласуваме по компромис 8. За, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 87 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. Юри 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменени 23, разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Трета част за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10. За, против, въздържали се, приема се. Юри 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменени 25 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 95 за, против,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 Now closed. Прекратете гласуването. 33 за, 25 против, приема се. Изменени 30 за, против, въздържали се, приема се. 30 Гласувам по изменение АФТ 13 за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим? Добре, проверяваме AFET 13. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 28 за, 30 против. Отхвърля се. 97 за, против, въздържали се, да проверим. Мисля, че е приятел, но нека да проверим. Моля, гласувайте по 97. Край на гласуването. Отново 28 за, 30 против, отхвърля се. 96 за, против, Струва ми се, че отново ще има същия резултат. 28 за и 30 против, така че се отхвърля. Добре, щом искате да проверим. Електронно гласуване по 96. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Да, 28 за, 30 против. Отхвърля се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. Афет 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 35. За. Против. Въздържали се. Приема се. Стигаме до 36. За против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, приема се. Афет 20 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, приема се. Юри 18 за, против, въздържали се, приема се. Юри 19 за, против, въздържали се, приема се. И така стигаме до а, цитатите и съображението по било 42 за, против, въздържали се, мисля, че е отхвърлено. Да проверим, проверяваме изменение 42. Моля, гласувайте. Да Крайне гласуването. 28 за, 30 против, отхвърля се. Следващите две изменения са идентични, така че продължаваме с изменение 1. Мислях, че измененията са идентични с изменение 42, но явно, че са идентични помежду си. Добре, в такъв случай гласуваме изменение 43 и АФЕТ 1. За. Извинете, казва председателят, изменение 43 и АФЕТ 1. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 1. За. Против. Въздържали се, приема се.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 вече, се, вече бяха гласувани при гласувани, гласуване. Изменени 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. Юри 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменени 13 за. против, въздържали се, мисля, че е отхвърлено, но да проверим. Гласуваме по изменение 13. Моля, гласувайте. Има един глас повече от НЕП. Now, now it's done. Now it's okay. What do we have? The vote is closed. Прекратете гласуването. 29 за, 28 против. Приема се. Юри 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Юри 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменен 14 за против, въздържали се, приема се. Изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. И сега ще гласуваме по целия текст. Моля, гласувайте. Now closed. Прекратете гласуването. 51 за, 5 има против, няма въздържали се. Поздравление, госпожо Бауер. докладът беше прият. We still have a fourth vote to go through. Имаме още едно гласуване, то обаче не е толкова сложно. Гласуване по един друг много важен. Моля за тишина, края приближава. Времето ни свършва, но трябва да гласуваме важен, компри... важен компонент от пакета за е, убежище. искане за международна защита, внесена в една от държавите членки от представител на трета страна или лице без гражданство. Докладчика е Сесилия Викстрам. Желая ли тя да вземе думата? Благодаря ви, господин председател. Наистина а, а, докладът е много важен. Това е едно от досиетата, което ще стане част от общата европейска система за убежището. Искам да изкажа своята благодарност към всички, които се включиха в работата по това досие. Работата отне много време, беше много сложна но благодарение на добрата ни съвместна работа стигнахме доста по-далеч, отколкото си представях, че можем да стигнем в началото на процеса. Първо искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за тяхната подкрепа и техния принос. Благодаря също за политическите консултанти, правната служба благодаря на председателствата с пет председателства работихме специално. Благодаря на Кипърско, Кипърското председателство, с което приключваме и на Патриша Ваддърпи от секретарията. В момента приключваме политическите е, преговори. Ще има някои малки изменения в процеса на е, комитология, след което досието ще се върне за гласуване в Либе. Надявам се документа да може да бъде гласуван на пленарното заседание през декември. Е, по принцип този инструмент не е инструмент а, за солидарност. Като съзаконодател Наша е отговорността да бъдем прагматични, да направим най-доброто от ситуацията. Дъблин е това, с което разполагаме днес и аз съм много горда, че успяваме да направим съществени подобрения. Дъблин 3 ще бъде по-добър от Дъблин 2. За това, колеги, ви моля за вашата подкрепа днес. Благодаря, госпожо Викстрам. Аз съм свидетел на това, че е, бяха вложени много усилия, много време за постигането на Дъблин 3 с всички важни негови е, елементи. Продължаваме сега с гласуването. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Електронно гласуваме целият текст. Моля, гласувате. Не? Сега, моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 41 срещу 5 гласа, 10 въздържали се. Благодаря, госпожо Викстрън, за работата. Благодарим на всички, е, които участваха в гласуването. Продължаваме с следващата точка от дневния ред, която е последната за сутрешното заседание. Тези, които напускат залата, моля да го направят тихо. Хайде. Bye. Thank you. Dear colleagues, it's about time. Колеги, време е. Онези, които излизат, моля да бъдат тихи. Тези, които остават, да внимават. Моля за внимание. Those remaining in the room, please. Те, тези, които остават в залата, моля да бъдат тихи, за да може да продължим с работата. Точка 12 от дневния ред – защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободно движение на такива данни регламент относно защитата на данните. Доклада е господин Ян Филип Албрех, докладчик, извинете. Ще разгледаме всъщност а, а, заедно точка 12 и 13. По 13 точка докладчика е колегата Димитриус Друцас. във връзка с е, директивата на защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления. И двамата ще ни представят първи работен документ по тези два правни инструмента – и ще ни разкажат за напредъка на работата по тези две досиета. Предстои а, а, между парламентарна среща на членовете на нашия парламент и на националните парламенти на 9 и 10 октомври на тази среща ще бъде представен втория работен документ. Сега, нека първо да дадем думата на докладчика, който работи по регламента и след това на докладчика, който работи по директивата. Господин Албрехт, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Доста интензивни технически срещи проведохме преди лятната вакансия. Искам да благодаря първо на всички докладчици Сянка в е, Либе. Също така и на тези комисии, които изготвиха становище за това, че разгледа, се разгледаха подробно всички разпоредби на регламента, който е доста а, голям. Отне ни доста време задълбочено да разгледаме предложението на комисията. В момента тече заключителната работа. Вчера имахме да доста дълга среща. Бях, тъй като комисията предлага доста делегирани и интегрирани актове. Е, работата ще бъде приключена през следващите седмици, но аз съм е, оптимист е, и смятам, че ще можем да приключим работата преди съвместната среща с националните парламенти, която ще бъде на 9-10 октомври. Искам да напомня на всички колеги и на гостите в залата, че ще бъде хубаво да изпратят колкото може повече депутати от националните парламенти на тази среща, защото този регламент до голяма степен ще засегне съществуващо национално законодателство за защита на данните, а, а нашата цел е да имаме добър и всеобхватен регламент за защита на данните. Естествено, всички членове на Европейския парламент са поканени да участват на тази среща. Имаме високопоставени оратори, които ще обяснят какво трябва да съблюдаваме, ако искаме да създадем един балансиран регламент, който да гарантира баланса между защитата на личните данни Няма да можем да влезем в кой знае колко подробности, тъй като имаме само 40 минути за двете досиета. Мога да ви разкажа как подходихме ние с а, а, докладчиците в сянка, след което а, господин Димитров Друцъс ще продължи моето изложение. Ще се срещнем с докладчиците Сянка и на докладчиците по становище, надявам се, следващата седмица тъй като бяха изготвени доста становища в парламента, ще се опитаме да навлезем в различните е, аспекти на регламента. Те трябва да бъдат дебатирани един по един. Имаме доста теми за обсъждане и вече се опитахме да приключим дебата относно приложното поле на регламента. Е, все още има някои неизяснени въпроси. Искаме да насърчим и националното законодателство извън този регламент но желаем също така и да създадем европейски стандарт за защитата на данните, но това ще се обсъди още веднъж и на междупарламентарната среща. Каня още веднъж колегите да се присъединят към тази среща. Ще се опитам също така за тогава да приготвя втори работен документ. След като ние с господин Друцес представихме последния път първия работен документ, който просто очертава пакета за реформите, с който разполагаме и който всеки от вас трябва да прочете, ако има време, е, тъй като е много важно да имаме цялостен подход. Нещата са много диференци... диференцирани и бихме искали всички е, членове на парламента да знаят за какво става дума. Този втори работен документ е, ще бъде на разположение на междупарламентарната среща само на английски язик. След това той ще може да бъде преведен на 6 е, ноември. Е, ако е възможно, бихме искали да резервираме време за дебат в нашата комисия. Що се отнася до работния метод и графика, моя стремеж е да сме готови с проекта доклада през декември. Ще имаме множество срещи с докладчиците в е, сянка. Ще отделим време и за дебат с комисията и с председателството на съвета, но не искам да се отдалечава много от процедурите и умята на мнения, които текат в момента в работните групи на съвета. Те са доста подобни и измененията към предложението на комисията са подобни на тези, които сме направили ние. Там, където има нужда от преговори, ще преговаряме но ще започнем а, тези преговори след като сме гласували някъде през периода февруари-април и след това ще влезем в а, тристранен диалог. Надявам се а, през пролетта а, да продължим по-нататък работата, за да можем да завършим работата по пакет до края на мандата на този парламент. Нека да видим какво ще стане, да видим докъде ще стигнем до пролета на следващата година. Бих искал да кажа, че Междувременно изпратихме нашите въпроси към правната служба, въпросите на докладчиците в сянка. Правната служба работи по тези въпроси и се надяваме, че през следващата седмица ще имаме официалното становище на правната служба. Още от сега искам да й благодаря за работата, която ще свърши най-вече по институционалните въпроси, които третират е, това какво ще бъде отношението между този регламент и националното законодателство, което вече съществува. Е, също така и как ще бъдат третирани огромния брой делегирани правни актове. в парламента и е, в съвета има силна тенденция за намаляване на техния брой до един е, необходим минимум. Е, би трябвало регламента да бъде неутрален тъй като не бихме искали след около 5 години да започнем наново работата бихме искали да създадем нещо, което създава правна сигурност, което, което дава правна сигурност на гражданите, на бизнеса и на съдиите, които ще трябва да прилагат този регламент, да даде сигурност и на органите, които се занимават с защита на данните. Тях също ще ги поканим на нашите специални срещи. Толкова за сега от мене. А, а, искам да ви поканя на съвместната среща с националните парламенти, където ще говорим по същество. И там ще имаме време да навлезем в дълбочина и да обсъдим работния документ, който аз ще изготвя до началото на октомври, който ще бъде преведен до началото на ноември, след което ще имаме отново дебат в тази комисия. Благодаря, господин Албрехт. Е, нека сега да чуем как върви работата по директивата. Господин Друцъс има думата. Thank you very much, Chair. I... Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Както знаете, се придържаме към подхода обединяващ директивата и регламента, разглеждащи като един пакет от законодателни актове. Няма много какво да добавям след последното ни заседание преди лятната почивка. Основният, ако мога да се изразя така, политически проблем все още е следният позицията или по-точно намеренията на държавите членки във връзка с директивата все още не са изяснени. Затова би било интересно да чуем становището на комисар Рединг утре. Така ще знаем на каква позиция е вероятно да застане комисията по този въпрос. Поддържаме връзка и с съвета, и с кипърското председателство, но към момента няма промени в тяхното становище в сравнение с становището им от преди лятото. Те са готови да започнат разисквания по директивата. Същевременно обаче знаем и какви са задните мисли на някои от държавите членки на предстоящата среща с представителите на национални парламенти ще бъде особено важно да проведем разискване с тях. Така ще можем по-конкретно да узнаем какви сигнали са готови да отправят някои държави членки. Както каза и господин Албрехт, много добре ще бъде, ако всички колеги от нашата комисия участват в тази среща с представители на националните парламенти. Така ще имаме възможност да се запознаем с тяхната позиция, но и да им представим нашата. Можем да използваме срещата като възможност за лобиране. Както вече казах, продължаваме да разглеждаме регламента и директивата като пакет от законодателни актове. Вчера приключихме работата си с комисията по регламента. Предстои да започнем да си сътрудничим с комисията по директивата. Ще следваме графика, представен от Ян Албрехт, за да можем да разглеждаме двата текста в пакет успоредно. Нещо много важно, което рано или късно ще трябва да обсъдим е доколко Европейският парламент е готов да предприеме действия, ако някои държави членки се обявят против директивата. Не знам дали днес е подходящият момент да обсъждаме това, но в момента, в който някои държави членки отправят ясен сигнал в тази посока, ще е добре да обмислим стратегията си. Би било добре обаче да получа насочващи коментари от колегите днес, въпреки че нямаме много време. Благодаря. Преминаваме към разискванията. Госпожа Интвелт. Благодаря, господин председател. Извинявам се на докладчиците, тъй като ще трябва да си тръгна по-рано. Приветствам възприятия от тях подход, най-вече така наречения подход на пакета, разглеждането на двата акта в пакет. Неведнъж сме призовавали за въвеждането на единен механизъм за защита на данните. Знаем, че е трудно да се постигне такъв. Жалко е, че все още се предвиждат два инструмента, предвиждащи различни нива на защита. Така че е много добре, че ги разглеждате в пакет. На въпроса ви какво следва да направим, ако съветът откаже да възприеме идеята за директива, то тогава ние ще откажем да приемем всички законодателни актове, проистичащи от нея, например в областта на полицейското и съдебното сътрудничество. Защо ще откажем? Защото тези актове трябва да бъдат прияти единствено, ако е на лице адекватна нормативна уредба за защитата на данните. към момента до голяма степен сме се обединили около общия курс, който трябва да следваме. Има някои различия по детайлите. Въвеждането на небюрократични гъвкави процедури ще доведе и до високо ниво на защита на данните. Имам предвид най-вече изискванията за представяне на документи, процедурата по уведомяване за нарушение на сигурността на данните и други. В този кръг от въпроси включвам и големината на дружествата. Особен проблем продължава да представлява външното измерение – не претендирам, че мога да изляза с решение на този проблем, но трябва да намерим добро решение. Предстои ми да участвам в проява на тема защита на данните по отношение на държави като Бразилия, Китай и други. Винаги сме наблягали на трансатлантическия елемент – но във времената на изчисленията в облак трябва да наблегнем на външното измерение. Можем да приемем най-добрия нормативен акт за защита на данните в света, но ако той не бъде надлежно приложен, то стоеността му ще е нулева. Към момента разполагаме вече с не лоши законодателни инструменти, но има големи проблеми с прилагането им. Смея дори да твърдя, че държавите членки Европейската комисия не съумяват да защитят данните на гражданите. Дори бих отишла по-далеч и бих казала, че приемат законодателство, което е в разрез с защитата на данните. Така че е крайно време да направим нещо за прилагането на нормативната уредба. Председателят, благодаря. Давам думата на госпожа Кораца Билд, като ви припомням, че в 12.30 предстои да започне заседание на координаторите. Моля нези, които ще участват в него, да проявят малко великодушие, тъй като най-малко 10 души са се записали за изказване по тази точка. Моля ви да се ограничите в рамките на максимум 3 минути. Госпожа Кораца Билта. Много благодаря, господин председател. Съгласна съм с цялостните насоки, посочени от докладчика по отношение на регламента. Действително трябва ни по-цялостна интегрирана рамка, която взима предвид новите технологии, но също така се справя с разпокъсаността, която съществува в момента в тази област на законодателството. Искам да отбележа, че правната сигурност изисква ясни определения и ако няма подобна правна яснота, няма да може да приложим на практика този регламент. То защо ни трябва много по-ясно определение на това какво са лични данни, какво е сериозно нарушаване, а също така какво е и понятието съгласие противен случай, както вече отбелязах, прилагането на практика на регламента ще бъде доста по-сложно. Действително не е лесно да се дават такива дефиниции, но тъй като говорим за регламента, трябва да вземем преди факта, че ясн... яснотата е от жизненно важно значение. от друга страна, мисля, че трябва да постигнем равновесие между защита на личните права от една страна и от друга страна факта, че трябва да прилагаме този законодателен акт в, в реалния свят. А именно, да вземем предвид новите технологии, и а, да се опитаме да укрепим единия, без, без да нарушаваме правилата на единния пазар. Радвам се, че има специфични правила за закрила данните на децата. Разбира се, радваме се и насърчаваме моите хора, когато те използват всички невероятни възможности за изразяване в интернет но децата не винаги могат да оценят всички последствия от употребата на лични данни в интернет. Благодаря ви. Думата има госпожа Ромеро Лопес. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да помоля докладчикът господин Албрехт какво се случва с правото на забравяне със сигурност това ще бъде една от най-сложните точки за дискусия. В кои права точно може да се прилага това право по отношение на здравето на работниците, например, има и други сложни моменти. В момента някои компании, като Google, например, които са с мултинационален характер и които са монополисти на практика, водят много сложни разисквания за защита на правата и прилагането на някакъв етичен кодекс. На практика обаче такъв етичен кодекс не съществува и редица компании и предприятия продължават да действат по отношение на личните данни с доста голямо равнище на свобода. И затова трябва да се опитаме да, изгод... да настояваме с изготвянето на някакъв етичен кодекс. Трябва да се вземе предвид и факта с а, фалшифицирането на самоличността в интернет, и с предоставянето на данни, които не бива да бъдат съхранявани в продължение на години и да определят в дългосрочен план характеристиката, личната характеристика на съответното лице. Така че трябва действително да се вземем с този въпрос за правото на защита на личните данни, правото на забрава и злоупотребите с цел клевета, което е са сериозен проблем в интернет в момента. Това е въпрос, който, по който искам да чуя мнението на господин Албрехт. Председателят, благодаря. Най-добре бих искал да благодаря на Ян за прекрасният начин, по който води своята работа, тъй като от опита ми показва, че това никак не е лесно. Но ако трябва да сме искрени, сроковете ни са много кратки и не съм убеден, че ще успеем да свършим работата си на време, без да подценявам способностите на докладчиците и секретарията. Въпросът не е само с скоростта на работа. Вече обсъдихме този въпрос по си. Този регламент трябва да замести една директива, която е в сила вече повече от 15 години и се надяваме този регламент да не бъде преразглеждан поне още 15 години. И затова смятам, че трябва да си отделим необходимото време за работа по, по този законодателен акт. Ако докладът действително бъде представен в, бъде готов за представяне през декември, това би било наистина прекрасно, но искам да помоля секретарията да са сигурни, че крайният срок в такъв случай няма да бъде, загласуван, няма да бъде през а, януари, защото не бива да забравяме и коледната вакансия, която няма да ни позволи да работим достатъчно, така че предлагам срока за гласуване да бъде през февруари. А, другото ми, другото ми коментар е за метода, по който работим ние, тъй като не веднъж ни се е случвало да не успяваме да отстоим позицията си пред съвета поради вътрешни проблеми тук в нашата институция. Е, че съм съгласна с казаното от Софи по отношение на прилагането. Това наистина е съществен проблем. Имаме понякога отлично изготвено законодателство, което се проваля, обаче, защото не се прилага на практика. Така че няма значение колко добър е текстът, който ние ще приемем тук. Един от основните проблеми си остава прилагането на законодателните текстове. Друг важен въпрос е защитата на личните данни на децата. Няма да навлизам в подробности относно съдържанието на регламента в момента. Водим преговори с Съединените щати. Там се прилага схемата, която ние при... предлагаме в този регламент, но в момент те установиха, че тази схема всъщност не дава очакваните резултати и те смятат да преразгледат КОПА, което е законодателният акт в Съединените щати, управляващ защитата на личните данни на децата. А, относно въпроса за това дали директивата за лични данни в интернет трябва да се объединят в регламента или не, това също е въпрос, който трябва да се обсъди. Така че ни чака наистина много работа по тези два законодателни текста и всички докладчици в Сянка вече се съгласихме, че всички европейски институции, европейски агенции трябва да попаднат в приложното поле на регламента, но това отново е свързано с много работа. Чакаме допълнителни становища от правената служба. Като цяло съм съгласен, че трябва да се опитваме да работим бързо, но в този конкретен случай качеството е по-важно от скоростта. Благодаря ви, госпожа Аргентини. Благодаря ви, господин председател. Един от докладчиците от нашата политическа група, така че не сме толкова притеснени с сроковете. Имаме няколко законодателни текста, свързани с обмена на данни и с защитата на лични данни, като например Евротакт, свързани с статилографските данни. Там се поставя въпроса кой може да има достъп до базите данни при подаването му оба за обежище, например, се създават бази от данни с такива дактилографски данни, които се пазят. И въпросът е дали националните полицейски служби могат да искат данни от бази данни на други държави членки. Става въпрос за важни въпроси по отношение на полицейското трансгранично сътрудничество и сътрудничеството между съдебните системи. Работи се и по други законодателни текстове, които се включват в същата рамка. Става въпрос, пак казвам, за сътрудничеството в областта на полицейската дейност и съдебната дейност и всички тези досиета засягат и защитата на личните данни на гражданите. Още веднъж благодаря на господин Алберт за свършната от него работа и го моля да вземем предвид няколко тези области, които тук ще споменах. Благодаря ви, господин Кико. Thank you, Chairman. I'll be very brief indeed. I'm not going to talk much about... Благодаря, господин председател. Аз също ще бъда кратък. Един коментар за обединяването на регламента и директивата. Като до докладчик в сянка по регламента Съжалявам, че госпожа Индервелт си тръгна, защото се надявах да мога да разговарям с нея по този въпрос. Съгласна съм, че нуждаем от повече време, за да свършим добре работата си този, тъп, този път. Благодаря на господин Алберт, който прояви голяма доза разбиране. Мисля, че трябва да продължим в правилната насока и да не изпадаме в политически дебати относно директивата като вид законодателен акт. проблемът наистина е сложен, но в момента се занимаваме с рамка изградена от директивата през, от 95-та година. И ясно, че всеки човек, който смята, че положението днес е същото като през 95-та година, напълно греши. Светът днес е много различен, вече сме в 21 век и затова ние трябва да влезем в част, така да се каже, и да гарантираме, че Европейският съюз разполагам с а, подходящо законодателство в тази област. Вече поведохме редица срещи и редица представители на бизнеса и в частност на малките предприятия се притесняват за стойността и за цената, която ще трябва да платят, за да се обласят с това ново законодателство. Но смятам, че постигнахме значителен напредък. Смятам, че е важно да работим по това досие и не бива в случай да се придържаме към тесните си политически обещения. Ще продължа да работя в този дух и благодаря на господин Алберт за свършното от него. Благодаря думата има госпожа Ернст. Благодаря. Първо, благодарности към докладчиците, най-вече към господин Албрехт защото трябва да се, процедура, да се процедира точно по този начин. Това е един от най-амбициозните проекти за мандата на този парламент в сравнение с това, което беше създадено през 1995 година, в момента се предлага голямо подобрение, голяма промяна за гражданите на Европейския съюз. А, не знам дали ще успеем да завършим работата до края на този мандат. Искаме се да така. За целта ние от парламента ще трябва доста бързичко да вървим а, напред. А, а, искам да повдигна още веднъж въпроса с защита на данните на работниците и служителите. Смятам, че трябва да се заемем с член 82, да го променим из основи, тъй като той не може да остане в този си вид. Що се отнася до делегираните правни актове, е въпрос. Това е въпрос, с който можем да се вземем. Още повече, че Юри има други възможности, различни от нас и можем да дадем пример за това как се действа. Мисля, че делегираните правни актове трябва да бъдат драстично намалени. Още нещо искам да кажа. Внимавайте, когато използвате думата намаляване или израза намаляване на бюрокрацията. Аз винаги съм за това, но когато става дума за документи, трябва да бъдем много внимателни, тъй като намаляването на бюрокрацията не трябва да става за сметка на защитата на данните. А, това беше малко коментар за регламента. Сега няколко думи за а, директивата. Пакет, да, това е ясно, но Знаем, че от страна на съвета има известни проблеми. Много страни членки смятат, че не има необходима директива, необходимо има само, достатъчно има само рамково решение. Мисля, че докладчиците и докладчиците всяка трябва да седнат и да е, измислят каква стратегия ще следват по време на преговорите, да видим как ще процедираме и ми се иска да а, си отговорим на най-важния, на ключовия въпрос. Каква е добавената стоеност на тази директива, която задължително трябва да се защитава? А, моето желание е да направим за себе си един такъв съвсем трезв анализ и да потърсим контакт с съвета. Господин Фос. Аз също а, бих искал да подчертая, че много добре работим заедно. Тази работа се води отлично от Ян Филип Албрехт. Димитриус, с него също работим добре по директивата. Според нас ще имаме добри резултати. Що се отнася до графика, да, разбира се, че графика ни е амбициозен, но трябва да се ориентираме към начертаното. Но както каза Александър Алваро, трябва да отделим време, за да се е, консултираме и за да обсъдим това с нашите колеги в политическите групи, с засегнатите страни, за да видим какви са е, мненията. Що се отнася до разделението, разделението между директива и регламент, избрано е това пакетно решение. Щеше да бъде хубаво да имаме един документ, но. Е, а, с оглед на проблемите, които имаме с директивата, аз се радвам, че регламента и директивата са разделени, защото в противен случай ще, ще се поставя под въпрос целият а, пакет. А, разделянето на директива и на регламент ни позволява и да подходим стъпково а, в а, времето. Важно е графика, който сме създали да бъде също така и гръвкав, но най-важното е продукта, пакета да бъде работещ. Е, с други думи, има нужда от яснота в регламента в текста на регламента трябва да е ясно приложеното поле, отделното е, отделните разпоредби по същество и разпоредбите за приложението на а, в крайна сметка всички отделни части трябва да се съберат някъде, а, за да можем за да може регламента да гарантира баланса между а, а, индивидуалните права за защита на данните и правата на бизнеса. But I suggest the Commission in presence, Madame uh, Председателят. Ще дадем думата на представителя на комисията, ако желая да вземе отношение. Госпожа Буланже. Представителят на комисията. Благодаря. Госпожа Буланже, днес не е тук. Също искам да благодаря на докладчиците за активната работа, основаваща се на много широки консултации. Благодаря ви още от сега за намерението ви да осигурите активно участие на националните парламенти. Много от заинтересованите страни очакват от вашата комисия да се справи добре с задачата. Не мисля, че има противопоставяне между правата на физическите лица, основните права на физическите лица и правата на стопанските субекти, тъй като ако се спазват правата на физическите лица, това ще се отрази добре и върху економиката. Мисля, че може да се установи взаимодействие между високото ниво на защита на данните и основните права от една страна и економическия аспект, като се има предвид тежкото економическо положение и високият процент на безработица. Дори смятам, че ако законодателният текст бъде прият, той ще бъде източник на растеж и ще даде възможност на инвестиции. Няколко думи за делегираните актове. Ако се изключи възможността за делегирани актове, то парламентът ще се лиши от възможност за участие в процеса. Или ще се изключи възможността за делегирани актове, като обаче тогава ще трябва да се разпишат много подробни разпоредби, или ще се даде на националните независими органи възможност да вземат сами решение по техническите детайли. Комисията няма намерение да започне мащабна законодателна програма въз основата на делегираните актове, но делегираните актове са стимул за независимите органи да предприемат правилните действия. Ако се изключи възможността за делегирани актове, няма да се постигне балансирана система и освен това ще се изключи възможността на парламента да участва. С радост очаквам взаимодействието си с вас. Да се надяваме, че ще можем да се възползваме от ангажимента поет от предстоящото ирландско председателство да приключи работата по това досие. Председателят. Председателството иска ли да вземе думата? Думата има представителят на кипърското председателство. Благодаря, господин председател. Позволете ми, както и изказалите се преди мен, да благодаря на докладчиците, всички, които участваха в разискванията днес, направиха много интересни коментари. Темата е сред основните приоритети на кипърското председателство – До момента са проведени две двустранни срещи на ниво съвет. Едната се състоя през юли, а втората в началото на септември. В процеса се включва и неофициалният съвет на министрите. Той се състоя в Никозия на 27 юли. На тази среща бяха повдигнати въпроси от хоризонтално естество, свързани с административната тежест, малките и средни предприятия, участието на публичния и частния сектор и делегираните актове. бе постигнато съгласие за това тези хоризонтални въпроси да бъдат обсъдени в рамките на кипърското председателство. Предстои среща на председателството, на която тези въпроси ще бъдат разгледани по-подробно. Следващата седмица предстои двустранна среща по въпросите свързани с директивата. Смятам, че постигнахме напредък във връзка с защитата на личните данни в рамките на сътрудничеството си с докладчика и докладчиците в Сянка. Надявам се, че това взаимодействие ще продължи. Председателят, времето ни свърши. Надявам се, че и двамата докладчици ще направят всичко възможно, за да обобщят накратко. Първо ще дам думата на господин Албрехт и след това на господин Друцас. Uh, Много ви благодаря, господин председател. Благодаря и на всички колеги, които взеха участие в разискванията. Най-напред бих искал да ви благодаря за начина по който се води работата, благодаря на докладчиците в Сянка в частност. Мисля, че се движим в правилната насока. В отговор на различните зададени въпроси, един от колегите спомена колко е важно да има последователен подход за преодоляване на разпокъсаността. Това е един от основните проблеми, с които се опитваме да се справим. Тоест, опитваме се да обединим и да консолидираме законодателната основа. А това само по себе си е много трудна задача. Вярно, важно е да се намерят е, ясни определения. Работим по въпроса. Но също така, както спомена един от колегите, имаме добро законодателство, на лице са основните принципи. Това не бива да се забравя. Сега трябва да работим по-скоро за прилагането на това законодателство и на тези принципи, особено по отношение на външното измерение, когато разгледаме нещата на световно равнище. Тогава имаме нужда от ясни инструменти и аз лично смятам, че трябва да имаме една ясна последователна рамка на европейско равнище, която да се прилага във всеки случай, всеки път, когато данни, идващи от Европейския съюз, се обработват някъде другаде по света. Госпожа Лопес зададе въпроса как точно възнамеряваме да осъществим това на практика, в частност на международно равнище, но и на европейско равнище. Въпросът е много важен. В момента работим за засилване на сътрудничеството между различните органи за защита на данните – и това наистина е много важно, защото по този начин се създава равенство между различните предприятия в Европейския съюз. Защото разполагаме не само с един общ законодателен инструмент, но и с един подход при тълкуването на този законодателен акт от страна на различните органи за опазване на данните. Важно е отново да повторим, че тук става въпрос за едно основно право и неговото прилагане. И ясно трябва да заявим, че именно това се опитваме да направим, особено предвид световните предизвикателства, по които сме изправени. Господин Кирхов спомена, че е важно да продължим да търсим обща позиция на Европейския парламент. Важно е да се опитваме да се съобразим с времевите срокове, с които разполагаме. Работи по въпроса, но, както споменаха и няколко от колегите, никак не е лесно. Нуждаем се от време да свършим работа си качествено и ако имаме нужда от повече време, ще трябва да си го позволим. Мисля, че до декември ще е достатъчен, достатъчен период за внасяне на изменения. Аз също не смятам, че коледната вакансия е подходящ момент да работим, защото всички трябва да се, да, да се отпочинем и да сме готови за работата през идната година. А относно делегираните актове, възнамеряваме да да поканим представителите на комисията на второ техническо заседание и тогава ще помолим представителите на комисията наистина да ни обясните кои точно са случаите, в които имаме нужда от делегирани актове и защо. Целта ще бъде ние да си дадем сметка къде е добавената стойност на делегираните актове. Но трябва да гледаме в, напред в бъдещето. Разбира се, винаги може да променим правната основа, като са законодатели заедно с съвета, но тук става въпрос е, за технически изменения, които трябва да се направят е, своевременно. В случая става въпрос е, за важни елементи, които са първо от техническо естество и които не е необходимо да присъстват в самия законодателен акт. Така че пак казвам, призовавам представителите на комисията да ни обяснят разликите факта и нуждата от делегирани актове на това техническо задание. Благодаря ви. Господин Дуцес, ще бъда кратък. Разбирам, че има известно разминаване в подхода относно разделянето на регламент и директива и как ще се справим с този формат. Мисля, че имаме нужда от допълнителни разисквания въз основа на налична добра информация и затова предлагам да изчакаме още няколко седмици. Ще се опитаме да анализираме каква е добавената стойност на директивата като добавка на регламента и два документа, които да заместят в момента съществуващата директива. Съгласен съм с тази идея, но повтарям, че основното ни послание трябва да бъде, че поддържаме идеята за пакет от регламент и директива. И много се радвам на позицията на кипърското председателство в това отношение. Още един кратък коментар относно сроковете, скоростта на работа и коментара на правите един колега, че качеството случай е по-добро от скоростта. Мисля, че всички сме съгласни с този коментар. Всички ще работим за намиране на добрия баланс между качество и скорост. Госпожа Ернст, вие споменахте фактът, че Опростяването не трябва да противоречи на високото равнище на защита на данните. Това също се подразбира от само себе си. Високо качество на защита на данните е една от основните ни цели. Но тъй като разпоредбите за защита на данните са много сложни и много трудно разбираеми за гражданите, мисля, че от самото начало трябва да намерим начин при прилагането на тези разпоредби да информираме гражданите и също така да се опитаме да направим самите разпоредби по-лесно разбираеми. Това са основните ни водещи принципи, това са ценностите, които ще устоявам при работата по този регламент и по директивата. Благодаря ви. Председателят, благодаря на докладчиците и на, на членовете. А сега продължаваме с заседанието на координаторите, което ще продължи един час. Но преди това предлагам няколко минутна почивка, за да може колегите, които няма да вземат участие в това заседание, да напуснат залата. Благодаря ви.